комисията. Госпожа Юрова има думата. Дами и господа, госпожи и господа депутати, от името на Европейската комисия благодаря за тази възможност да говоря по повод Международния ден на ромите, който беше отбелязан в петък. Дискриминацията срещу ромите е все още широко разпространена в Европейския съюз. антициганизма като специфична форма на расизма е тясно свързан с, с дълбоко вкоренена отрицателна представа за ромите е в подем. Това е свързано с подема на радикализма и екстремизма в Европа като цяло. Тази тенденция повдига сериозни притеснения. Много е важно да излезем с ясно становище и да положим максимални усилия, за да сложим край на тези отрицателни явления, които не съответстват на ценностите на Европейския съюз. Европейската комисия е предвидила солидна политическа рамка, правни и финансови инструменти, които ако бъдат приложени правилно би трябвало да доведат до практически резултати. Европейската комисия засилила своите усилия да осигури изпълнение на антидискриминационното законодателство по отношение на ромите. Комисията призовава държавите членки да проявят по-силна политическа воля, за да се преборят с дискриминацията и да насърчат интеграцията на ромското малцинство. Тяхната интеграция в политическия живот, социалния и културния живот е един от основните елементи на добре функциониращото общество. Тази година комисията започна целенасочена кампания за борба срещу предразсъдъците и стереотипите срещу ромите. Призова тук се включва обучение за медиите и тясно взаимодействие с общините в отделни държави членки. Борбата срещу дискриминацията срещу ромите и антициганизмът, в това число езикът на омразата и актовете на омраза, насочени срещу ромите, са включени в докладите на комисията относно ромската интеграция както и в препоръките на съвета за ефективни мерки за интеграция на ромите. това е първият инструмент на европейския съюз който е насочен конкретно към ромите. Европейската комисия приветства и подкрепа инициативата на Европейския парламент 2 август да се определи за ден в памет на Холокоста срещу ромите. Насърчаваме и държавите членки да направят същото. Наш дълг е да почетем памета на всички, които са страдали по времето на нацистския режим, това число ромите. Страданието на ромите в концентрационните лагери е ужасяваща част от историята, която не е толкова добре известна. Комисията ще подкрепи Европейския парламент в неговите усилия за представяне на резолюция. За по-нататъчна дискусия. Благодаря, госпожо комисар, казва председателят. Сега, колегите, които са се... Също ще дам думата на колегите, които са се записали за изказване, но искам да направя едно пояснение. В... По време на този дебат няма да има изказвания с синя карта и няма да има изказвания с привличане на вниманието на председателя. Думата има а, господин Хелвени за 4 минути. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към онези, които излязаха с инициатива за отбелязване на Международния ден на ромите проблемите с ромите са не по-малко важни от всички останали, не по-малко важни, отколкото бяха през 2011 година, когато по време на унгарското председателство беше лансирана стратегия за ромите. Унгария се гордее с това, че обърна внимание на това, че ромите са човешки ресурс, обаче не им се дава възможност да се реализират. Ром, младите роми изпитват трудности, допълнителни трудности, ако искат да се измъкнат от своята среда. Въпреки, дори и ако успеят те са изправени пред множество случаи на дискриминация и предразсъдъци. Ромското население има нужда от специална помощ, за да може да преодолее своите проблеми. Съществува нагласа в обществото, която трябва да се промени. От Основното дълг на Европейския съюз е да разработи специални програми. Ето защо стратегията за ромите призовава Европейският съюз да отхвърля всички актове на сегрегация и дискриминация и расизъм. Програмите за ромите могат да постигнат успех само ако са, се основават на общи решения. Ако искаме да осъществяваме устойчиви проекти, трябва да обърне внимание на това, че историята на ромите трябва да се включи в образованието на младежите и, ново, и новото поколение да не расте с грешни представи за 10 милиона роми в Европа. Европа реши да се изправи с един много стар проблем и да даде възможност на всички е, е, роми, на всички граждани необходим в държавите членки бяха започнати програми, за да се даде, дадат шансове на повече ромски деца. Ние отваряме вратите на училищата и трябва да отворим и вратите на църквите за да може да се разпространи солидарността върху цялата ромска общност. Нека да се гордеем с интелигентността на ромите, нека да дадем възможност на ромските младежи да се реализират и нека да им дадем възможност да работят а, до нас. В а, Унгария е създадена организация, която дава възможност на, стотица, на стотици ромски младежи да получат висше образование. И започнахме тази дейност заедно, нека да я доведем до успешен край заедно. Госпожа Пост получава думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Миналата година съдихме резолюция посветена на борбата за признаването на антициганизма като проблем. и а, Холокоста срещу а, а, циганската общност. Резолюцията тогава бе приета с мнозинство е, и парламентът даде пример за начина по който следва да се борим с това явление, антициганизма в Европа. Ромите следва да бъдат третирани най-сетне в историята на човечеството като равноправни човешки същества. Съветът и всички сме съгласни с това, че трябва да се полагат всички усилия за преодоляването на това явление. Но как именно да постъпим? Социалните мерки не са не са достатъчни. Следва да, да дадем отпор на, на този своеобразен расизъм. Е, е, това трябва да стане тема за цялото общество. Е, парламентът следва да се запита следното. Какво да направи съветът на държавите членки, така че всяко от държавите членки да предприеме конкретни мерки? Държавите членки следва да си поставят амбициозни цели в това отношение комисията да оцени постигнатото. Инак нищо няма да се получи. Комисията следва а, да създаде а, института на върховен представител а, за борба с расизма. Така че расистите, а, антициганистите да, да не. А, получават достъп до този е, парламент. Миналата седмица отбелязахме Международния ден на ромите и Международната седмица на ромите е, с голямо мнозинство от всички политически групи е, бяха организирани изложби, семинари, но в края на кращата, независимо от всички национални стратегии, стигнахме до извода, че все така не сме се умели до сега да приобщим в обществото ромските общности. Трябва да работим на един по-широк фронт, да се обърнем към всички обществени слоеве, към обикновените хора, по, по по улиците е, обикновените хора не се и замислят, е, не изпитват никакъв срам, отнасяйки се зле към е, ромите. Лично аз съм била обект на, на подобно отношение и, и свидетелка на подобно отношение. Виждал съм филми, има документи за това, как ромите живеят в тежки битови условия, биват лишавани от водоснабдяване, електричество, достъп до образование. Положението е катастрофално и ако не действаме днес, положението ще стане абсолютно нетърпимо. И останалата част от света, от световната общност, ще бъде ужасена е, пред лицето на собствените ни действия в Европа. Десетина 12 милиона души в Европа днес живеят е, под чертата на бедността. И крайно десните експлуатират това положение, експлуатират самата ромска общност, за да обслужват своите интереси. а традиционните политически партии обръщат гръб на, на, на, на целия този проблем. Ние, е, социалисти и демократи, сме изработили е, програма, имаме твърда позиция и няма да се примирим повече с статуквото. Благодаря на всички партийни е, лидери е, и членове, които взеха участие в дебата. Е, всички бяха там, е, с изключение на представители на Алде, на, на либералите по поради е, това, че бяха възпрепятствани от е, организацията на дневния ред. Но така или иначе, всички сме за приоритетното значение на този въпрос за ромите. И аз приканвам комисията да вземе при сърце въпрос и да действа. Не е приемливо през 2016 година да си затваряме повече очите за това. Сега е времето да се действа. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Пост. Госпожа Житнанска има думата за две минути. Благодаря ви, господин председател. Словакия е сред страните в Европа с голямо ромско малцинство, възлизащо по оценки на около 9% от населението. Поради ниското образователно равнище на тази общност, нейните членове са принудени да разчитат на социалните грижи и са жертва на, на, на нищета, на дискриминация, на, на предразсъдъци. Е, ромските деца твърде често биват насочвани към специализирани учебни е, заведения, заетостта сред ромите е едва 10%. Е, и много членове на, на тази общност нямат каквато и да било надежда да си намерят работа. Независимо от това, че има бюджетни средства, държавата не е в състояние да, да интегрира членовете на ромската общност. Аз съм убедена, че неправителствените организации, е, религиозните изповедания, гражданското общество е, имат е, своята роля в това отношение. Трябва да бъдат създадени условия така, че положението на ромите да стане по-осезаемо, по-разбираемо за обществото като цяло. Е, е, е, много се радвам, че миналата седмица бе, взе, бе взето решение за поставянето на статуя на Ян Цибула, един от инициаторите в Швеция на първия ромски конгрес и че, се, че отбелязахме Международния ден на ромите. Господин Цибула бе привърженик на образованието, на просветата като начин да се преодолее разделението. без е, образование, без просвета няма да бъде разчупен този порочен кръг. И колкото по-рано е, е, пристъпим към мерки в това отношение, толкова по-добре за цялото ни общество. Е, протакането от друга страна ще доведе до тежки последици за всички и ще повиши е, радикализма. Госпожа Млинар, две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Приветствам този дебат по случай Международния ден на ромите. Това е повод да поговорим за дискриминацията и преследването на ромите във всички сфери на живота. Това е повод за нас да подчертаем, че недискриминацията е основна ценност на Европейския съюз. Ние трябва да се борим срещу дискриминацията срещу ромите, но и да подкрепим тяхната социална и економическа интеграция. Трябва да дадем нашия принос за установяване на равенство между всички. А, ние сме задали стандарти, но сме далеч от тяхното спазване на практика. Сегрегацията, дискриминацията при достъпа до работни места, жилища и здравеопазване са факти. Те не могат да бъдат толерирани повече. Не можем да се задоволим само с националните стратегии за интегриране на ромите, които стават само на хартия. Европейския парламент трябва да продължи да бъде проактивен а, и да извършва мониторинг на това как се изпълняват стратегиите и какви са конкретните резултати от тях. А, имаме уникална възможност да действаме и да направим така, че основните права а, да се спазват за всички. Благодаря, госпожа Ернст. Международният ден на ромите а, не е подходящ за фолклорни следобеди полупразни зали, каквато имаме днес. Международният ден на ромите е, е повод да си припомням, че ромите живеят е, от столетия в Европа. Повече от 600 години. 600 години са напълно достатъчни, за да бъде призната една народност, е, е, за това да бъдат наши съседи и приятели. Това никак не е трудно, защото ромите са истински граждани на света. Те никога не са ставали причина за избухването на война. В много държави на света ромите е, са богатство за обществата. Канадският писател Ронард е, Ли, джаз китарист Стойка от Австрия, гражданин на света е, Роза Мариана Розенберг, е, Тройман, който това са все представители на ромската а, общност. Много от ромите бяха избити в концентрационните лагери по, време на Втората световна война. Ромите, когато разговарям с тях, казват, а, че те не искат държава, не искат определена религия, искат да могат да живеят там, където живеят така, както всички останали, да работят, да имат семейства, да получават пенсии. Ромите не искат привилегии, искат достоен живот. Ромите казват, че искат да имат равни шансове и да не се страхуват да се нарекат роми. Ромите днес все още са принудени да обясняват, че те също са хора, че не бива да бъдат възприемани само като музиканти, че не са кръци на деца и така нататък. Германия след 17 години връща ромите обратно в Косово, която не е тяхна родина, където нямат работа и така нататък. Това са големи проблеми на, на а, нашето а, общество в едни времена, когато расизма и арогантността отново а, са а, много на мода. А, Никак не е лесно за големите и малките ромски организации да проявят инициатива. Е, искам да използвам възможността да благодаря на тези организации, да благодаря на тези, които неуморно се борят е, всеки ден за правата на, ромът, е, на ромите. Ромските центрове в Берлин и Гьотинген, Ромския парламент в Будапешт, Житанос в Испания, многобройните ромските ромски инициативи в Косово, Сърбия, Румъния, България, инициативи, които работят и постигат практически резултати. Те прилагат на практика човешките права. Благодаря ви. Госпожа Райнке. Thank you. Благодаря, госпожо комисар, колеги, драги роми по цял свят. Международният ден на ромите е ден, на който да си спомним за жестокостите, на които са били подложени ромите през вековете в Европа. Това е ден и на който си заслужава да се замислим за несправедливостите, на които са подложени ромите и до ден днешен. Ние носим отговорност. Отговорност за създаване на Европейски съюз, който не изоставя никого. Европейски съюз, който се бори срещу антициганизма и за равни права за всички. Има какво да направим. Можем да променим политиката за борба срещу дискриминацията. Можем да създадем общество, в което всички имат равни, равен достъп до здравеопазване, жилище и училище. Структурните фондове на Европейския съюз е един от инструментите, с които можем да постигнем това. Това обаче не е достатъчно. Борбата срещу дискриминацията не свършва само с проверката на политиката. Тази борба трябва да, тези усилия трябва да се извършват на всички нива. Ще ви дам само един пример. 11 милиона роми живеят в Европейския съюз, но те не са всичките еднакви, но когато отворя вестника, виждам стереотипни обрисовки на ромите всеки ден. Това не е отразява огромното разнообразие и няма да помогне за борба срещу антициганизма. Като активист аз е, многократно съм чувала ромите да благодарят на Европейския съюз за усилията, които полага. Всъщност ние сме тези, които трябва да сме благодарни. Ние сме тези, които трябва да бъдат благодарни за богатството на ромската култура в Европейския съюз, за силата на ромските активисти в политическия дебат. Благодаря на всички роми, които отвориха домовете си които споделиха своите преживявания. Благодаря на всички онези роми, които ми позволиха да се боря заедно с тях срещу антициганизма и в интерес на Европейски съюз, който да интегрира всички. За мен това беше чест. Благодаря. Благодаря господин Карвар за минута и половина. Благодаря. Помня разговора си с баща ми, кой той ми каза. Никога не забравяй кой си и откъде идваш, защото иначе не можеш да останеш верен на себе си. Той беше циганин. Той беше той роден в каравана. Той никога той беше неграмотен, но беше много издръжлив и адаптивен. Аз се гордея с това, че мога да съм изразител на проблемите на ромите, които живеят в периферията на британското общество. Ние организирахме демонстрация пред Даунинг Стрит и представих писмо, в което противо, в писмо, в което протестирах срещу новите правила за благоустройство. Те са неблагоприятни за ромите. Също така настоявам за приемане на действия, така че да се почете памета на ромите, загинали в Холокоста. Господин председател в Великобритания, проблемите на ромите никога не са били по-неотложни и парламентът и правителството трябва да посрещнат тези предизвикателства, а не да ги прикриват. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за този вдъхновение дебат. Подкрепям всяка дума, която казахте. Отнасям се с разбиране към много от вашите думи. Госпожа Пост заяви, че много работа ни предстои и трябва да се захванем с нея от сега. Но ние вече не малко сме свършили. Похарчили сме и не малко средства, но очевидно някакси резултат няма, положението не се подобрява, напротив, влушава се и а, това а, е крайно тревожно. Ромите са е, сред първите, е, е, които стават жертва на нападки и посегателства. от растящия екстремизъм и популизъм в обществото. И аз се питам защо, какво ни пречи, защо не съумяваме да постигнем по-добро положение в е, социалното приобщаване на ромите. Е, за мен е, има три главни проблема. Тия трябва, т.е. трябва да се насочим към здравеопазването, трудовите права, образованието, е, за да дадем възможности на е, подрастващото поколение сред ромите да напредне в живот. А разбира се, тук се наблюдават и някои междуведомствени е, съперничества, липса на координация между различните министерства. Вторият проблем – е, поне аз оставам с впечатлението, че е, вършим политиката за ромите, но не с е, тях. А ние трябва да ги приобщим, трябва да ги въвлечем в собствената си политика. Ние не можем да я осъществим без самите тях. И в това отношение трябва да подадем ръка е, на, на неправителствените организации, на общностите по места, които ежедневно контактуват с е, ромското население. и е, трябва да си признаем, че неправителствените организации твърде често е, са лишени от средства. Е, така че трябва да помислим как, е, как да ги е, финансираме е, за да се постигне устойчивост е, на техните проекти. И последният е, проблем, който виждам в това отношение е за по-доброто оползотворяване на е, финансирането от е, Европейския съюз. Необходими са дългосрочни действия, а се отпускат средства за краткосрочни проекти. Задачата никак не е тривиална, та ние се борим за преодоляване на стереотипите, на предразсъдъците в обществото и а, това не може да стане за кратко време и при това с а, зле подбран инструментариум. Е, така че е, нека е, смело си признаем, че е, усилията ни до сега не постигат желания резултат и да се постараем да поправим това. Благодаря ви, госпожо комисар.